So, dear colleagues, I guess we can start. Is the technical и така, скъпи колеги, мисля, че можем да започнем. От, техническа, от техническия екип секретар, може само да потвърдите, че сме готови да започнем? You can start, Mr. Lagodinsky. Uh, maybe yeah. after every intervention you uh, close your microphone so I can leave it open and you can come in at every moment that you want it. Okay? Thank you. Okay, great. Thank you so much. Благодаря ви за техническата подкрепа, скъпи колеги. Както виждате, аз не съм председателя. По технически причини председателят на нашата комисия е възпрепятстван да вземе участие на днешното заседание и аз ще представлявам бюрото на нашата комисия днес. Приветствам всички с добре дошли на днешното заседание и в последния момент се наложи да заместя, така че ми простете, ако не съм достатъчно добре подготвен, но все пак ще се опитам да направя всичко възможно най... да, да премине възможно най-гладко. Разполагаме с е, правят на езици английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български и хърватски. Моля ви, не забравяйте, че трябва да включите и камерата си, за да може изказването ви да бъде преведено на всички езици. Предполагам, че на колегите, които участват дистанционно, няма нужда да ви обяснявам и да ви припомня, че трябва да натиснете бутона Speak преди да започнете изказването си. Бяха направени следните изменения на проекта за дневен ред. По искане точка четвърта ще се разгледа след точка втора в дневния ред. Поне така е записано в бележките ми, но мисля, че в дневния ред, тъй че това вече е предвидено, имате ли някакви възражения? Ако имате възражения, моля да се свършите. Не виждам такива, не виждам възражения в залата, не виждам и електронни възражения. С това можем да сметнем проекта за дневния ред за прият с направеното изменение и продължаваме по работа, работа по същество точки от дневния ред 2, е 2А е и 2Б. 2А са 2Б, извинете, е съобщение на председателя, свързан с решението на координаторите, заданието на координатора на 12 октомври 2020 година. От името на председателя бих искал да ви съобщя следното, т.е. да ви съобщя определен брой докладчици, които бяха определени. Стефан Сежурне е докладчик по искането за снимане на имунитета на Ливия Ярока от е, Унгария, депутат от НДП. Жил Лебретон е докладчик по искането за снимане на имунитета на Владимир Чимушевич от Полша, депутат от социалистите и демократите. Мари Тусан е докладчик по искането за защита на имунитета на господин е, Карлес е, Пуджемо и Касамайо от Испания, независим депутат на Бретон е докладчик по становището относно предложението, изменящо директива 2004 на клончета 37 на е ЕО, свързана с защита на работниците от рисковете, свързани с канцерогенни и мутагенни вещества на работното място. Бих искала да се възползвам тази възможност, за да спомена също така, че Съгласно писмената процедура, като приключи на 19 октомври 2020 година, Аксел Фос отговаря за становището с изключителни правомощия, съгласно член 57 от правилника за дейността на Европейския парламент за доклада по собствена инициатива на комисията ЕТРЕ относно Европейската стратегия за данните, а Мариан Валсман е докладчик за становището с изключителни правомощи, съгласно член 57 по доклад по инициатива на ИМКО относно определяне на, на бъдеще, цифровото бъдеще на Европа, премахване на пречките за функционирането на вътрешният цифров пазар. Съгласно решението на координаторите на 12 октомври координаторите взеха решение да поискат разрешение за изготвяне на доклад по собствена инициатива относно а, докладът за по-добро законотворчество за период 2017, 2018, 2019 година и програмата АРЕФИТ на Европейския съюз. Също така да поканят, да покани представители на Европейският институт, институт за европейско право, за да ни представи своята проект относно стопанската дейност и човешките права и също така да покани Европейската комисия да ни представи своята доклад за изпълнението на регламент регламент 1049 от 2001 за 2019 година, като искаме това да се случи на едно от бъдещите заседания на Юри. Освен това се предвиждат и друг инициативи, след които е и покана за председателят на Европейската патентна служба за да вземе участие на някои от бъдещите заседания на нашата комисия. Това са съобщенията които бях помолен да направят името на председателя. И с това преминаваме към точка четвърта. Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 2018 и 2019 година. Най-напред бих искал да помоля докладчика, госпожа Пинедоли, да направи встъпителното си изказване. Госпожо Пинедоли, надявам се да сте свързана онлайн и да сте в залата. Заповядайте. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на тази комисия и по-специално на докладчиците в Сянка. С техния опит и техния принос те обогатиха нашия дебат. Мисля, че един точен анализ година по година за това как се прилагат законите на Съюза от отделните държави е изключително важно упражнение по демокрация. Това е и прерогатива на Европейския парламент. Нашата комисия е израз на това. Ако нашето мото е обединени в многообразието, е важно да подчертаем, че в една обединена Европа се тръгна първо от търговски споразумения и след това се стигна до общи ценности и основни права, които трябва да бъдат гарантирани на европейските граждани, независимо от държавата членка, за което става дума. Изключително важно е да се оказва и мониторинг на правовата държава, защото нашите институции точно върху това почиват принципи и права. Това ни дава също и възможност да видим напредъка си като съюз Бавен е този напредък, но няма как. Необходимо е да се гарантира, че европейските закони се прилагат цялостно, своевременно и ефикасно във всички държави членки. Знаем, че нещата не винаги са прости за държавите членки да изпълняват това законодателство и то понякога не защото нямат желание, по обективни проблеми, защото не винаги са написани добре текстовете, както каза един колега при предишния дебат. Първият начин да направим така, че законодателството да бъде транспонирано добре, е да се извършва постоянен мониторинг. Затова смятам, че годишните доклади на комисията са много важни, като този доклад също не цели само да гледа назад в миналото, а да разбере какво не е функционирало, за да се прокара път за бъдещето. Следователно, да, има многообразие, но това многообразие не е свързано с гражданските свободи, основните права, безпристрастността на съдебната власт, свободата и а, плурализма на медиите. Нужна е битка с корупцията, с престъпните организации, които се инфилтрират в а, законната економика. Това са задължителни елементи, които трябва да са част от законодателната дейност на Европейската комисия. Смятам, че европейските граждани имат нужда от повече Европа. Аз, а, например, говоря от гледна точка на италианците – те смятат, че институциите са далеч. Просто са една каса, от която се получават средства. Не трябва да е така. И няма да е така, ако имаме солидни правила, единни правила, за да дадем на всички европейски граждани повече Европа или поне усещане за повече Европа. Както казах и миналия път в доклада, тъй като е ограничено и времето, може да засегна само някои моменти, които са важни, но съм убедена, че с измененията, които ще направя и които ще бъдат направени от всички вас, бихме могли а, да допълним текста и той да стане максимално общ. Например, има поправки за борбата с прането на пари, с данъчните убежища, след това въпроси свързани е, с емигрантите, правото на убежище, сътрудничеството между правоизпълнителните органи. Аз съм журналист, така че се вълнувам от всички тези теми, както и от опазването на околната среда като че ли се подценява последната тема в законодателството, както и, тук трябва да кажа вече, и границите. Комисията по петиции одобри едно становище, което е свързано с контрола на изпълнението. Искаме комисията да направи съответни разпоредби. На 28 октомври очакваме такова нещо. Измененията трябва да дойдат до 4 ноември. Благодаря. Thank you so much, uh, uh, Ms. Rapporteur. Много ви благодаря, госпожо докладчик. И сега преминаваме към изказванията на докладчиците в е, Сянка. Първа думата получава колегата е, госпожа Адамович. Ще помоля докладците в Сянка да се изкажат в рамките на минути и половина. В противен случай няма да успеем да се впишем в отделеното ни време. Госпожо Адамович, имате думата. Ms. Adamowicz, can you please... Uh, okay. Halo, szanowni państwo, e, panie przewodniczący. Уважаеми господин председател, дами и господа, преди да премина към доклада най-напред бих искала да започна с изказване на съпричастност и солидарност с всички жени, които се борят за правата си в Польша, всички жени, които се, се борят за именно за това, което обсъждаме днес тук, а именно върховенството на закона. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа докладчика за това, че ни представи този толкова интересен доклад. Бих искал да се спра на въпроса за върховенството на закона и защитата на върховенството на закона в държавите членки. Докладът засяга един период от време, белязан с особено сериозно влушаване на положението с върховенството на закона в редица държави членки. Европейската комисия много ясно представи това. Преди няколко седмици беше публикуван първият доклад за върховенството на закона в всички държави членки. Не бива да забравяме, че върховенството на закона започва с справедлив законодателен процес преминава през липсата на пристрастност в изпълнителната власт и независимост на съдебната система. Равнопоставеността пред закона също е много важна. Това са основните принципи на правовата държава. И без спазване на тези основни принципи няма как да гарантираме нито на гражданите, нито на предприятията, нито на останалите организации и институции възможността да се възползват пълноценно от всички права и привилегии, които идват с членството в Европейския съюз. Освен това, за да се гарантира доброто прилагане и спазва, пълното спазване на европейското законодателство. Е, на първо място трябва да се гарантира независимостта на съдебните системи в държавите членки. Припомням ви, че националните съдилища, когато прилагат европейско законодателство, се превръщат в европейски съдебни органи. И един от важните инструменти в това отношение е процедурата за преюдициални запитвания към Съда на Европейския съюз. Всеки национален съдя има право да изпрати преюдициално запитване е, към съда. Имаше някакъв проблем с връзката? Председателят, съжалявам, но трябва да ви помоля да приключите изказването си. В противен случай няма да успеем да спазим графика си. Ще ви дам възможност да довършите изречението си. Остава ми половина изречение всъщност. Диалогът между националните е, органи и съседа на Европейския съюз е много важен. Нито един национален съд не може да се обяви за имащ върховенство над е, съда на Европейския съюз. По противен случай няма как европейското законодателство да се прилага по хармонизиран начин във всички държави членки. Много ви благодаря. Съжалявам, че ви прекъснах по този начин, но нямам друг избор за съблюдаване на дисциплината в, при дистанционно участие. Думата има колегата Катерина Чиничи. Presidente. Grazie, grazie Presidente. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Пинято за отличната работа, която извърши по доклада, по който говорим днес. Става дума за важен доклад, защото той ни дава възможност да направим хоризонтален баланс на използването на юридическия корпус на европейското право. Съгласни сме от СНД с този доклад малко прекалено е фокусиран върху някои тематики, е, които са по-скоро свързани с комисията Либе. Има различни параграфи, свързани с проблемите при изпълнение на е, борбата с е, организираната престъпност, борбата с изпирането на пари, директивата за измамите. Госпожа Пиньоти споменава също и нарушаване на разпоредбите, свързани с околната среда, правовата държава нормите за Шенген, както и не спазването на миграционната политика и плурализма на медиите. Става дума за теми, по които ние сме съгласни и аз се занимавам с тях в комисията Либе. А, и имам личен опит, дори семейството ми като магистрати. Групата на социалистите и демократите работи активно по тези теми и ще продължи. Има и други сектори, които искам да ви припомня. Като оставам в сферата на правосъдието и вътрешното работи, но нека да забравяме директива да свързана с жертвата на престъпленията. Това е директива от 12-та година, която не е напълно изпълнявана в много държави директивата, по която аз работих, която е свързана с процесуалните гаранции за малолетните и непълнолетните, които са въвлечени в наказателни производства. Има други проблеми, свързани с стълба на социалните права, здравоопазването, сигурността на работата или на работното място, както и някои елементи, свързани с изпа... и избягване на дискриминация на уязвими групи както и достъпа до услуги на хората с увреждания.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 It looks like we... Изглежда, че загубихме колегата. Много съжалявам, но тя без това беше вече пресхочила времето си за изказване. Продължаваме с Паскал Дюран. Разполагате с минути и половина. Заповядайте. Monsieur Delan, est-ce que vous pouvez appuyer le bouton speak? Господин Юра, може да натиснете бутон на speak. Да, извинете. Мисля, че няма да се налага, налага да ме прекъсвате и мен. Съвсем на, набързо мога да кажа, че съм напълно съгласна с всичко кажено от докладчика. Uh, е, госпожа Сабрина Пиньедоли в доклада си. Знаем, е, че е средно повече от три години са нужни, за да се стигне до производство пред съда за неизпълнение на задълженията на държавите членки. Знаем колко много са неприложените законодателни актове, така че съм съгласен с голяма част от съдържанието на доклада. нарушенията, свързани с околната среда, измамите, изпълнението на всичко това са много важни. Мога само да благодаря на докладчика и да уверя, че групата Линио ще я подкрепи. Благодаря ви. Wow, thanks so much. Благодаря ви за краткото и много полезно изказване. Думата има Хайди Хаутала. Good afternoon. Добър ден, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на госпожа Пиния Доли за същото нея работа. Смятам, че докладът е отлично отправна точка. Безспорно можем да го допълним с някои важни изменения. Нашата комисия отдавна носи отговорността за да даде отговор от името на Европейският парламент на годишния доклад на Европейската комисия за изпълнението на европейското законодателство. Смятам също така, че новата форма, на която е изготвен докладът на Европейския комисия е много по-лесно читаема и се споменават много важни въпроси, като например защитата на потребителите и въпроси за основните права. Съвсем уместно се споменава обстойно в доклада режимата за защита на правата на държава на Европейския съюз и факта, че режимът в настоящият му вид е недостатъчен. Съгласна също така, че, че данък изплагването на данъчно облагане, изпирането на пари, данъчните измами, околната среда и слабостите в европейската система за обежище заслужава да, внимание, да им се обърне внимание и накрая ще въведем, ще предложим някои проекто изменения за подобряване на честа посветена на околната среда и основните човешки права. Очаквам с нетърпение и по-нататъчно добро сътрудничество и накрая разбира се последен коментар. Разглеждаме прилагането на европейското законодателство за периода до 2019 година, т.е. преди тази година и пандемията от COVID-19 и смятам, че би следвало всички да работим заедно, за да помогнем Европейския съюз да се справи възможно най-добре с тези размирни времена. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващия докладчик в сянка е господин Бухаде. Имате думата. Еген? Чувате ли ме? Благодаря, господин председател. Благодаря за свършената работа. От моя страна мога да кажа, че групата ни има най-различни коментари, но на първо място ние ще изготвим своите изменения в три основни области. Първо, идеологически. Мисля, че е важно когато се споменават определени държави, да бъдат изброени всички, а не само някои от тях. Също така, мисля, че 90% от заведените действия на Европейската комисия с държавите членки, когато има нарушение, стигат до споразумение, което показва, че чрез диалог могат да се постигнат съответните решения и да се избегнат трудности. На трето място, мисля, че трябва да разгледаме случаите, когато държавите членки не транспонират правилно директивите. Може би това е проблем на самата директива, когато не е добре разписана, не е достатъчно ясна или не се разбира реалността в държавите членки. Именно за това не се транспонира добре. И още нещо – Защо говорим само за подобряване на действията срещу държавите членки или подобряване на действията по директивата за околната среда. Защо трябва да се обръща внимание само на околната среда? Нека да говорим за всички области. Благодаря. Thank you so much. Uh, uh, Много ви благодаря, колега. И преди да чуем Европейската комисия, последен думата получава господин Кола Козич. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, благодаря най-напред на докладчика. Най-искрено и благодаря за този отличен доклад. Доклад, който действително включва всички теми, които би трябвало да се държат, да се държат в него. В изказването си бих искал да се спра на тема, която вече беше засегната нееднократно, а именно върховенството на закона и свободата на медиите. Без свобода на медиите няма как да има демокрация, няма как да има и върховенство на закона. За съжаление обаче в а, а, Харватия се плащат 1 милиард милиард евро, т.е. на медиите. А медиите служат само на изпълнителната власт и по този начин днес в Харватия едва 46% от гражданите гласуват и правителството ни беше избрано с 17% от гласовете на 17% от гласоподвалите. Без свобода на медиите няма как да има върховенство на закона. Благодаря ви. От името на Европейската комисия думата има господин Слочес. Имате думата. Good afternoon, uh, Chair, honorable members. I hope you can hear me. Уважаеми депутати, благодаря ви за проекто доклада. Ние го приветстваме. Важно е, че това е важната тема за теб и се радваме, че съвпада с приоритетите ни за комисията. Изпълнението на европейското законодателство е приоритет за нас, както и за парламента – бизнесът и хората могат да се възползват от нашата политика единствено и само, ако правилата се изпълняват. И бих искал да подчертая, че процедурите по неизпълнение са нещо, което използваме в последен, като последен а, изход. Опитваме се на ранните етапи да стигнем до изпълнение и съответствие. Последните доклади говорят точно за това, че работим превентивно. Госпожа Хаутала каза, че приветства новия формат и ние се опитваме той да е удобен за гражданите. Извършваме много превентивна работа. Гледаме различни вебсайтове, имаме групи, които разглеждат най-добри практики. Важно е изпълнението и смятаме, че тези правила са много важни. Приоритет се дава на сфери, където има най-голямо въздействие върху ежедневието на гражданите и бизнеса. Вече бе споменато транспортната мобилност, околната среда, замърсяването на въздуха, отходните води. Някои от въпросите, повдигнати в този проект доклад, Има нарушение на директивата за данните на пътници. Гледаме също и как се изпълняват правилата за борба с изпирането на пари, както и борбата с финансирането на тероризма. Това е приоритет. За нас през май тази година приехме план за действие за цялостна политика за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Върховенството на закона, знаете, имаме процедури, които вървят срещу определени държави, членки тази година и предишни години започна това. Медийните свободи също са част от този доклад тази година. Както знаете, също в проекта доклада се говори също за схемата за златните паспорти. Европейската комисия наскоро започна процедури за нарушение срещу някои държави членки и в този смисъл ако няма ясна връзка между инвеститорите и някои държави, това всъщност уронва идеята за гражданството на Съюза. Това е. Благодаря ви. Аз ви благодаря за поясненията. Въпросите са много важни. се обръщам към докладчика, за да видя дали тя иска да добави нещо или да реагира. Не е задължително. Ако искате, заповядайте. Искам само да благодаря и да кажа, че очаквам изменения. Надявам се текста да бъде максимално общо прият от всички. Благодаря ви. Благодаря. Успех с изменения. Крайния срок за изменения е 4 ноември 2020 година. Благодаря на всички. Сега продължаваме нататък към следващата точка, точка 3. Става дума за разглеждане на изменения, доклада за изкуствения интелект, международното право, що се отнася до гражданска употреба, военна употреба, отвъд наказателното право. Докладчик е колегата Любретон. Имахме много изменения, които трябваше да разгледаме. Сега ще дам думата на докладчика господин Любретон много ви моля да бъдете кратък. Вие сте докладчик, не е задължително да говорите минута и половина, но ако не говорите прекалено дълго, също ще бъда благодарен. Заповядайте. Мерси, месье. Благодаря ви, господин председател, че ми давате повече от минута и половина. Ще се опитам да бъда по-збит. Има 136 изменения, както и 4 комисии на парламента излизат със становище по моя проекто доклад. Предложението е 20 компромисни изменения. Също сега не мога да говоря по всички сега за минута и половина-две, но изменение в компромис 3 трябва да кажа, че подчертавам по-ясно от преди необходимостта изкуствения интелект да спазва човешкото достоинство, правата на човека. Изменение 4 подчертава отговорността на Европейския съюз и държавите членки, които да бдят изкуствения интелект да обслужва човечеството и човешкия интелект. След това автономността, която, за което се говори при изкуствения интелект. След това осмо изменение, какво трябва да бъде, какъв да бъде човешкия контрол върху и и. Мисля, че нещата са малко по-прецизирани в новия текст и говорим за риска от кибератаки, тъй като това бе поискано от много изменения, подадени от колегите. Изме компромис 9 подчертава значимостта да участваме в правна рамка, която да е от международен характер, като целта всъщност тук е да задължим а, изкуствен интелект, особено във военната сфера, да спазва е, Женевската конвенция от 49-та, както и клаузата Мартенс. Доста поискаха такава клауза в текста ни да бъде включена. Изменение 10. Принципа на отговорността на хората за вземане на нарушения, които наричаме автономни. Сега това не е ново, но е малко по-ясно, отколкото го бях написал в първоначалния текст. Компромисни изменения 12 и 13. Те са точно за това, за тези автономни смъртоносни военни системи и там отново говорим за необходимостта за човешки контрол. Подчертаваме, че този контрол трябва да бъде стриктен и то съвсем ясно заявяваме, че системите без човешки контрол трябва да бъдат забранени. 14-то изменение подчертава, че държавите членки трябва да удвоят усилията си и да опазват данните и в чужбина, на чужденци, което е нещо различно. 15-то изменение подчертава необходимостта защита срещу всички решения, които се вземат от публичен орган, който, които почиват върху изкуствен интелект. Тоест, идеята тук е да повлияем навсякъде и жертвите на такива решения, от една страна да получат информация и да имат, могат да контестират такива решения. 16-то изменение е свързано с правосъдието и съвсем ясно, по-ясно от преди, казва, че изкуственият интелект не може да замени човек, когато се произнасят присъди. Е, мисля, че тук ясно е казано. 18-то изменение тук задава гаранции за транспорта и мисля, че нова глава транспорт трябва да бъде включена в доклада. Това не бе предвидено първоначално. Има различни изменения тук, различни предложения на Комисията по транспорт. И накрая изменение 20 пренаписва последния параграф, като подчертава че в никакъв случай изкуственият интелект, роботиката, технологиите не трябва да нарушават основните права, демокрацията и правата държава. Какво ни очаква от тук насетне? Иска ми се да си направим още една среща на докладчиците в Сянка. Опитах се да организирам такава тази седмица. За съжаление обаче това не беше възможно. Има много искания но има така задръстване явно на графиците ни. Надявам се едната седмица. Едната седмица по принцип е без заседания, но като си имат предвид обстоятелствата, мисля, че това ще бъде едно възможно решение и може на 4 ноември да го направим. Не знам, ще видим. Още нямам потвърждение и не мога да го потвърда. Ако отново се окаже невъзможно да се организира такава среща с превод и разбира се от разстояние, то тогава ще има и други решения, които не са толкова добри. Първото решение е докладците в сянка да се срещнат последващата седмица, което означава пък и е, календара, който е предвиден първоначално да отиде по-нататък. Крайното гласуване имам предвид. Друга една възможност може да започнем да работим с писмената процедура, но това не е нещо, което предпочитам. Ето това са трудностите, които са логистични и се надявам да можем да ги разрешим бързо. Благодаря на всички, които са подали изменения и се надявам да работим добре с докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря на секретарията за това, че залага таймър. Всеки може да вижда. Имате по минута и половина. Не забравяйте за докладчиците. В сянка започваме с господин Радев. Само секунда. Нека и аз да видя какво се случва тук, да го изчета, за да го разбера и да не сгреша. I'm in the wrong... Ah, yeah. Uh, yes. Uh... Да, Емил Радев, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, изказвам благодарност към господин Любретон за работата му като докладчик. Без всяко съмнение, развитието на изкуствения интелект е определящо за бъдещия устойчив економически растеж – Европа има потенциал да бъде световен лидер в цифровите технологии. Затова ЕНП подкрепя създаването на общоевропейска правна рамка, която да охване всички аспекти на изкуствения интелект, в това число и военните. Подкрепяме измененията, в които се подчертава активната роля на Европейския съюз, създаването на а, международната правна рамка. Важното е в тази посока и осигуряването на оперативна съвместимост с нашите съюзници в НАТО, тъй като прилагането на общи стандарти е от съществено значение за провеждането на операции в коалиция. Внесох 28 изменения по Доклада, които бяха подписани от моя колега Аксел Фос, за което му благодаря. Ние подкрепяме изменения 29, 30, 31 и 32, които дават определение за изкуствен интелект, също така, що се отнася до полуавтономните и автономни уражени системи, регулирането на правните и етични въпроси е още по-наложително. Споделям позицията на докладчика, както и на повечето изменения, с които се иска забрана на напълно автономните смъртоносни уражени системи. Относно използването на изкуствения интелект в публичната сфера сме длъжни да гарантираме равното третиране на гражданите и защитата на личните им данни от неконтролируемо разпространение. В областта на правосъдието подкрепяме измененията, които отхвърлят постановяването на присъди без човешка намеса. Категорично устояваме позицията, че изкуственият интелект не може да замени човешкия фактор при вземане на съдебни решения. Накрая искам да благодаря на докладчика за изпратените предложения за компромисни изменения. Очаквам да има ползотворни дискусии с него и другите докладчици в сянка. Благодаря ви. Uh, thank you, colleague. Uh... Аз ви благодаря. Следващият оратор е колегата Маркос Семпери. Заповядайте. Sí, buenas tardes. Eh, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a... Добър ден. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за извършената работа. Ние, социалистите и демократите, работихме по доклада и сме убедени, че това е доклад, който трябва да излезе със съгласието на всички политически групи, защото засяга много важна тема. Е, важна и за гражданите, и за военните. Ние представихме около 40 на изменения по целия доклад е, свързани с защита на правата, с консолидиране на всички сектори, и частни, и обществени. Освен това, с нашите изменения искаме да се сътрудничи на ниво държави членки, Европейски съюз и НАТО. Също така за нас е много важно при смъртоносните автономни оръжейни системи винаги да се предвижда човешки контрол. Също така изкуственият интелект може да се използва за предотвратяване на кризи, е, за е, защита на правата, да се използва и за някои етични аспекти. Повечето от нашите изменения бяха включени но на мен ми се искаше докладчика да обърне по-голямо внимание на два елемента на измененията, свързани с обща система по смъртоносните автономни оръжейни системи. Този доклад не може да се различава от това, което парламента одобри с мнозинство 2008 година би трябвало винаги да има на последна инстанция контрол от човека и също така зачитане на международните норми. Ние ще продължим да работим и сме на разположение за бъдещите заседания на докладчиците в Сянка. Благодаря. Thank you so much. Благодаря ви. Групата Renew. Карен, заповядай. Thank you very much. Благодаря много. Ще бъда кратка. От групата Ренил. говорихме за дефиницията на изкуствения интелект. Смятаме, че е важно да бъдем последователни във всички доклади, които се споменава изкуствения интелект и да има едно определение. Всички военни използвания или употреби трябва да подлежат на човешки контрол. Системи без човешки контрол трябва да бъдат забранени без изключение и при всички обстоятелства. Измененията които подадахме, също говорят за това, че производството на такива автономни системи без човешки контрол, които водят до смърт, не могат да бъдат финансирани от нашия отбранителен фонд, Европейски отбранителен фонд. Предложихме изменения, които припомнят амбицията на Европейски съюз да бъде глобален играч а, при а, всички усилия за неразпространение – също така призоваваме държавите членки да обърнат специално внимание, когато ратифицират или сключат международни споразумения, свързани с семейни дела от трансграничен характер, като например отвличания на деца, за да се направи така, че изкуственият интелект, който се използва в този случай, винаги бива проверяван от човек и се спазват процесуалните права и в Европейския съюз, както и всички държави, които са подписали тези споразумения. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Точно минута и половина. Следващото за зелените. Сергей Лагодински. Това съм аз. Аз също ще бъда много кратък. Нека кажа няколко думи. Наистина има много изменения, много предложения, които вземат предвид и това, което ние предлагаме, и много такива, които не вземат. Така че ще говорим за изменения. Има доста елементи, които не виждаме отразени в настоящия доклад. Съвсем накратко, важно е за нас да има регулаторна мярка Европейски съюз да е лидер не само по това да има собствени политики в Съюза, но да стане и лидер в международен план за регулиране на изкуствения интелект, включително съвсем ясно дефинирани регламенти, които все още не съществуват. Искаме, разбира се, да има одит, прозрачност, пояснимост, както с всички други системи, но а, мисля, че тези автономни системи трябва да бъдат забранени, автономните смъртоносни уражени системи. Също така отхвърляме лицевото разпознаване и съответно контрол по този начин. Благодаря ви за сътрудничество. И така, сега дам думата на, на председателя. Председателя съм аз. Сега следващият оратор в списъка е господин Джамбаски. Заповядайте за минута и половина. He's not connected. Господин Джамбаски не е свързан. Uh, Анджел Джамбаски, are you connected? If... Господин Джамбаски, свързан ли сте? Ако сте свързан, моля да се свържете с нас всъщност по-бързо. Ако не, следващия оратор ще поеме. Господин Джамбаски не е свързан. Uh, if Mr. would... Ако той иска, може да се опита да се свърши малко по-късно към края на дебата ни и ще го включим тогава. Сега ще дам думата на Емануел Морел, който е докладчик в Сянка. Емануел заповяда и надявам се да си свързан. И него го няма. Okay. Добре, тогава продължаваме нататъка по списъка. В списъка следващият оратор е господин Кула Кусич, Томислав. Заповядай, Томислав, имаш минута и половина. Заповядай. Уважаеми господин председател, благодаря. Уважаеми колеги, изкуственият интелект е следващата стъпка в развитието на обществото. Всички сме гледали научно-фантастични филми и смятаме, че това е нещо невъзможно. Но в тези филми се вижда също, че много от тези неща са се случили когато има автономност на софтуера и хардуера във военната индустрия, може да се стигне до катастрофи и бедствия. Това не би трябвало да се позволява. нашите правила трябва да забранят едно такова развитие човекът трябва да извършва контрол върху изкуствения интелект. Ако не може да го направи, той ще се изправи пред тежки последствия. И тъй като ние сме тези, които приемат правилата, ние отговаряме. Ние, всеки един от нас, носи лична отговорност. Не трябва да позволи автономност на изкуствения интелект. Благодаря ви. Thank you. Before we um, hand... Благодаря. Има ли още някой, който иска да се изкаже? Господин Чамбаски, господин Морел, последна покана. Ако сте свързани в момента, може да получите думата, но като че ли... Ето, колегите ни казват, че не сте свързани в момента. Така, преминаваме към изказването на комисията – отново онлайн, заповядайте. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Надявам се, че ме виждате, надявам се, че ме чувате. Комисията приветства работата на парламента по изкуствения интелект. Може би ще се съсредоточа върху частта отбрана. Ще спомена и Европейския фонд за отбрана, който също е споменат по черта, както и в точка 15. Нека първо кажа, че целта е да се подкрепят действия, които увеличават конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия. Това, разбира се, означава подкрепа и за възникващи технологии, както изкуствените технологии. Проекто регламента предвижда и съответния дял – за такива възникващи технологии, използвани в областта на отбраната. Разбира се, ние не бива да бъдем зависими от такива системи и решения, притежавани от трети страни. Фондът също така предвижда и филтри за дейности, които биха могли да бъдат финансирани или не. На първо място, съгласно регламента за отбранителния фонд, не се покриват дейности, свързани с продукти и технологии, които са забранени от международното право, правото на Евросъюза. Трябва да са изпълнени и етичните принципи на тези е, законодателства. На второ място изключва се от финансиране всякаква дейност – която не подлежи на смислен човешки контрол. Третото, което искам да спомена е, че регламентът предвижда и редовна система на проверка, работа с експерти и проверка на всички етапи етапи на предложенията за проекти, които са представени за финансиране. По време на триалога, освен това, комисията се ангажира с изготвяне на насоки за финансирането по Европейския фонд за отбрана или ФО, е така че тези, които кандидатстват за финансиране с съответните развойни проекти, да имат достатъчно яснота. Комисията ще бъде подпомагана и при оценка на тези предложения. Също така, ние ще се водим от принципите, залегнали в доклада. Мисля, от 2 до 13 точка. Прекъсната беше ораторката, очевидно се загуби връзката. Извинява се председателя, аз натиснах бутона СПИК, но се надявам, че и комисията приключи своето изказване. Ако искате, можете да продължите, като натиснете бутона Speak. Съвсем набързо, благодаря, господин председател. Наистина, аз стигнах до края на изказването си. Благодаря. Извинявам се още веднъж, казва председателя. Госпожа Ирина Орсих също се е записала. Моля ви, бъдете максимално кратка, за да приключим на време. Uh, Орсич, you have to push the speak button. Thank you. Трябва да натиснете бутона Speak. Благодаря. Накратко Знаете, че комисията има бяла книга за изкуствения интелект. В книгата не се изключва използването за военни цели. Също така се разглежда здравеопазването, биометриката. Има доста принципи, за които стана дума днес. Прозрачността, човешкия контрол, възможността за намиране на обосновка. Всичко това е много важно и е споменато в бята книга. Комисията работи по правен проект. Становището на Юри е много важно и ще бъде отчетено. Благодаря ви и за краткостта. С това приключваме обсъждането на измененията по доклада бих искал да ви напомня, че имахме срок 16 ноември, но ще видим дали могат да се организират заседания следващата седмица. Благодаря на всички, благодаря и на докладчика. Преминаваме към пета точка – устойчиво корпоративно управление. Докладчик е Паскал Дюрон. И тук има доста голям брой изменения, които ще обсъдим с него. Заповядайте и ще ви помоля и вие да бъдете максимално кратък. Благодаря, господин председател. Ще бъда може би кратък. Разбира се, че това е важна тема. Ние направихме две преработки на текста, свързани с директивата относно оповестяването на нефинансовата информация и второто устойчивото управление. Всичко това се вписва и в работата на колегата Волтерс за надлежната проверка. Принципно е важно в Европа да имаме правила за управлението на компаниите. Не само, разбира се, нормите, които се развиват и на международно ниво, но трябва да се включи една много важна тема, именно околната среда, социалните въпроси, инвестициите в дългосрочен план – защото не може да се мисли само краткосрочно и за бързата печалба. Именно в този контекст ние е, и сме работили по текста. Аз получих предложенията е, за изменения 148. Ние наистина искаме Европа да поеме ролята на лидер в тази област, световен лидер. Едва ли е необходимо да навлизам във всички подробности, ние ще чуем докладчиците в сянка, но трябва да имаме предвид, че все още не всичко е постигнато например баланса между краткосрочните и дългосрочни инвестиции за акционерите, ролята на консултативните комитети. Но знаем какво се случва. Световни компании, които идват, работят в Европа и се водят от собствени норми, които налагат на останалите. Това е съвсем накратко. Само очертах пейзажа, тъй да се каже, но накрая ще взема думата с оглед на казаното от докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, това беше чудесно. Сега ще чуем първия колега Емил Радев от НП. Уважаеми колеги, изказвам благодарност към господин Дюран за представенето на доклада и приложените по него изменения. В качеството си на докладчик сянка за НП аз съм вносител на 20 изменения, с които се надявам да бъдат смекчени някои от текстовете. Целта ми е да не се стига до въвеждане на непропорционална и неоправдана административна тежест за европейските предприятия, Смятам, че предвид кризата, предизвикана от COVID-19, допълнителните мерки биха повлияли негативно на тяхната конкурентоспособност. Ангажимент на Европейския съюз обаче е да насърчава устойчивото корпоративно управление, поради което бих акцентирал върху няколко важни детайла. Не можем да приемем устойчивата стратегия на предприятията да включва и вътрешна политика за справедливо възнаграждение, основаващо се на издръжката за всяка държава. Европейския съюз не може да налага на компаниите правила, които са от компетенциите на държавите членки. В НП не приемаме налагането на изискванията за оповестяване на заплатите на служителите както на корпоративно, така и на държавно ниво Стратегията за устойчиво развитие на компаниите. Устояваме позицията, че въпроси, които често са предмет на търговска тайна, могат сериозно да навредят на конкурентоспособността на компаниите. Европейската народна партия не приема и общото включване на малките и средни предприятия в обхвата на Директивата за докладване на нефинансова информация. По отношение на задължителния аудит на нефинансовите отчети трябва да се прави разграничение за кои точно предприятия става въпрос. Намираме за, меко казано, непропорционално въвеждане на законовото задължение, което принуждава компаниите да се ангажират с всички заинтересовани страни при определение на своята стратегия за устойчиво управление. Колкото по-широко се тълкува концепцията за консултиране на заинтересовани страни, толкова по-нереалистично звучи и дори буквално вреди на европейския бизнес изхождайки от практиката, предлагам да се разгледа възможността как вече съществуващи съвети или независими експерти да помогнат за постигане на устойчиви цели. В крайна сметка целта ни е да създаваме стимули, за да могат европейските компании да поставят устойчиви цели, а не да залагаме повече рестрикции и скрити капани. Вярвам, че с докладчика и останалите докладчици в сянка ще намерим балансирано решение, което да насърчава интегрирането на устойчивост при вземане на корпоративни решения. Благодаря ви за вниманието. Thank you so much and please also to the... Благодаря. Моля ви, колеги, само минута и половина за изказванията. Трябва наистина да пестим времето. Госпожо Волтърс, социалисти и демократи. Благодаря ви. Ще се опитам да направя всичко възможно да се впиша в минути и половина. Подкрепям напълно добрата доклада на господин Дюран. Само ще включа някои допълнителни елементи, които са важни за мен и за всички. Подкрепих доклада. Господин Дюран не включил допълнителни елементи. Наистина е важно да се поясни какво точно разбираме под бизнес интереси Директорите, според мен, трябва да включат дългосрочните интереси на компанията и на обществото, да не се мисли само за краткосрочното. В това отношение би трябвало да стигнем до компромис. Също така, би трябвало да има демократичен надзор аз съм внесла изменения, така че не финансовите въпроси също да се включат в един интегриран доклад. Не би трябвало това да бъде някакъв отделен доклад, а и така за притурка. Би трябвало да се включат и на европейските компании, за да имаме равни условия на конкуренция. Аз одобрявам и тази връзка между устойчивостта и целите за възнаграждението. Важно е вземането на решения да обхване и работниците. Накрая надявам се, че ще стигнем до компромис. Благодаря. Господин Любретон иде. Благодаря, господин председател. Като докладчик, както докладчикът подчерта, добра е идеята наистина европейските компании, тези, които работят в Европа, да зачитат правата на човека, околната среда, да има законодателни норми – аз съм автор на изменение, да е ясно, че това трябва да засяга не само европейските дружества, но и не европейските дружества, които работят в Европа. Аз съм автор на пет изменения. Има нещо, което ми се струва важно, е, тъй като докладът е доста стеснен е, в момента. Например, изисква се задължителен одит по нефинансовите отчети, нещо, което ще се наложи на предприятията. Според мен това е опасно. То ще натвари малките и средни предприятия, направо ще ги задуши. Освен това, текстовете са доста неясни. Там, където се говори за стратегията на компанията, която трябва да отговаря и на международните норми срещу изменението на климата. Добре, аз не мога да разбера точно текста тук. Той е неясен. Какво ще задължи едно предприятие да изпълнява нормите от Парижското споразумение? Това е, иначе съм съгласен по общата цел. Благодаря ви, благодаря ви, че се съобразихте и с времето. Колегата Марито Сан за зелените, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Мисля, че посоката, която ни се предлага е като цяло добра. Проведохме освен това и конструктивни разисквания – Много е важно да се водим от социалния пакт, от нормите, които ни позволяват да живеем заедно със своите ценности. Мисля, че текстът, който ни се предлага, всъщност изисква дружествата да имат поведението, което да изпълва економическото развитие в Европейския съюз със смисъл за гражданите. Би трябвало постигнатото да се подобри. Виждаме, че се ускорява екологичната криза. Необходими са спешни действия Виждаме също времено хищническото поведение на финансовия сектор, бързото желание за продажба и всичко това определя и нашите цели. На първо място трябва да мислим за достъпа до правосъдие – да се знае, че има не само контрол над предприятията, но и се прави проверка. На второ място мястото на екосистемите. Това също е част от нашите права. Би трябвало да се зачита естествения ритъм на развитие на екосистемите – и това ще бъде част от нашите изисквания към европейските дружества. Благодаря ви. Още двама колеги във втория кръг. Ще ги помоля по една минута. Колегата Колакович е първи. Благодаря ви, уважаеми колеги, господин председател, господин докладчик. Насоката на този доклад е добра, но аз не съм съгласен с господин Любретон, че искаме твърде много. Да се иска Този допълнителен доклад от малките и средни дружества всъщност означава, че ние ще ги натоварим прекомерно. Половин страница ще им струва поне 1000 евро. За много компании това е непремерена цена. Това ще ги задуши трябва да правим разлика между малките и големите корпорации. Благодаря. Пропуснах докладчиците всяка от две групи, за което се извинявам, казва председателя. Докладчика всяка на Екаре и на Гое. Рафаел Станчанели, заповядайте минута и половина. Още веднъж се извинявам. Деве колегари микрофона, пър per favore. Моля да свършите микрофона. Не функциона. Не, няма връзка, не се чува нищо. Пронто. И адесова бена. Чувате ли ме? Благодаря ви. Извинявам се, господин председателю, не работеше системата. Благодаря, благодаря на докладчика за неговия доклад. И съвсем накратко, четири неща ще спомена и в светлината на измененията, които предложих. Само седем изменения съм предложил. Първото, което ще кажа е, че ние сме напълно съгласно с факта, че предприятията трябва да спазват социалните и екологичните стандарти но би трябвало също така да се гарантира също а, и а, стандартите. За това тези стандарти трябва да се спазват и от други дружества, които внасят в Европейския съюз. Що се отнася до правата на човека и борбата с корупцията, както и компетентностите, не бива да се забравя кой работи на нашия пазар. На трето място е нужна допълнителна рамка, която да е дефинира на доброволна основа задълженията на всички онези, които работят в предприятието, като администраторите или управителите на предприятията трябва ясно да дадат своите задължения за постигане на общите ни цели. И четвъртото е трябва да вземаме предвид винаги заетостта. Не може да забравяме заетостта и само и само за да спазваме други стандарти. Трябва да има равновесно положение. На разположение съм да работя с другите докладчици в сянка. So much, uh... Много ви благодаря, скъпи колега. А сега от името на Гуе думата има Манон Обри. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да променя насоката на дискусията въз основа на новият проект доклад и да ви предупредя, защото първоначалният е, доклад и първоначалната версия на доклада за устойчивото управление беше доста добре и бяхме по главния път с компенсации за разликите в заплащането и изобщо бяхме на висотата на предизвикателството, пред е, което сме изправено а именно предприятия, които се ръководят бъде преди всичко от търсенето на печалби и нуждата да възнаградят акционерите си. Като че ли обаче се стигна до, до тур от технически преговори, които нямаха почти никакво политическо съдържание така се стигна до втората версия на доклада. И там в прозрачността, там прозрачността за неравенството на заплащането се превръща в доброволно, а не задължително премахва се задължението за представяне на разликите между най-високата нейска заплата в рамките на предприятието, намалява се изискването за компенсации. Въобще оставам с впечатлението, че, се стигнало до решение, което не се основава на политически решения, защото в този, този втора, тази втора версия на доклада беше изготвена без да има заседание, до което сте в сянка на политическо равнище и трябва да ви призная, че съм много разочарована отклонена от насоката на този проект доклад, въпреки че изглежда има политически консенсус за основната цел на този доклад. Може би тази дискусия е карикатура, укарикатурява най-лошото, което прави Европейския съюз, а именно постига незадоволителни компромиси с, с резултат на дискусии по коридорите, които не са на висотата на предизвикателствата, свързани с изменението измененията на климата. Така че, моля ви, нека отново да споведе задание с докладчите в сянка на политическо равнище да се върнем към заложните политически приоритети. Благодаря ви. Благодаря, Мано, за коментарите. А сега се връщам към вторият тур. Още един колега се е за поиска думата. Става дума за Хейди Халтала. Хейди, моля те да се придържаш в времето за изказването на ти половина. Благодаря, господин председател. Ще се постарая представлявам докладчикът на становището на, в комисията Инта. Ще гласуваме 8 компромисни изменения след половин час, така че утре ще мога да ви осъдомя как е преминало гласуването в тази комисия. Комисията по международна търговия, разбира се, е, гледа много по-цялостно на въпроса и иска да се увери, че всякакъв ново закон... корпоративно законодателство се прилага и за европейските, и за неевропейските предприятия и устойчивото корпоративно управление трябва да има за цел да включи елементите свързани с устойчивостта в е, бизнес стратегиите на предприятията. Трябва да има показатели и цели за устойчивост и предприятията трябва да предоставят нужната информация за да може да се направи оценка на тяхната устойчивост. И разбира се, в отговор на колегите, които се притесняват за малките и средни предприятия, безспорно ще е, трябва да намерим механизъм, който да гарантира нужната пропорционалност, за да се избегнат притесненията за прекомерното административно е, тегло за тях, т.е. трябва да се приложи целта принципа на пропорционалност. Но държа да отбележа, че вече има предприятия пионери, които вече се занимават с докладване на финансова информация и според получванията тези предприятия всъщност вече са по-устойчиви, защото правят много по-надежна оценка на краткосрочните и дългосрочни предизвикателства и ги споделят с своите акционери. I guess, I guess you, you... Предполагам, че приключихте, съжалявам, но няма как трябва да се придържаме към отделеното ни време и с това давам думата на представителят на Европейската комисия, госпожа София Керещан. Моля и вас да се изкажете в рамките на минути половина. Заповядайте. Чувате ли ме? Please press the speak button. Моля да натиснете бутона Speak. Чувате ли ме? Добре. Представлявам Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Разбирам, разбрах, че колегата Елена Вилосо ще се изказва в името на Генерална дирекция търговия по доклад за собствена инициатива за предложение и законодателен акт относно устойчивото управление. Както знаете, този доклад е свързан пряко с доклада за корпоративната надежна проверка и корпоративната отчетност, който ще обсъдим след малко. Като цяло Европейската комисия ще разгледа двата доклада, доклада по собствена инициатива и доклада по собствена инициатива с предложение за законодателно предложение. По въпроса за устойчивото корпоративно управление, т.е. тема, като обсъждате в момента. Както знаете, вече започнахме процедурата на публични консултации за преразглеждане на стратегията за финансова устойчивост и в рамките на тази процедура зададохме въпроси за плановете за управление и за корпоративната надлежна проверка и си изкажа сериозно и искане да се вземат правити интересите на акционерите. Това, което имах да кажа към момента, след, след малко ще се изкажа по другият доклад. Благодаря ви. И аз ви благодаря за спитото изказване. Аз сега дам дум, думата на колегата ви, госпожа Елена Верес. Добър ден на всички! Ние също бихме искали да подчертаем, че, сме, че подкрепяме напълно вашето предложение. Както знаете, през първото три месече на до година се предвиждано преразглеждането на директивата за докладване финансова информация и един от основните елементи ще бъдат преразглеждане на стандартите. Само ще отбележа, че вече започна подготвителна дейност и че ще изготвим първият междинен доклад в края на месеца в обобщение. Може би ще, се, ще има нужда от стандартизиране на изискванията за докладване. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Паскал Дюран заяви, че иска да отговори на някои от изказванията. Ако наистина е нужно, моля ви много, много лаконично. Благодаря, господин председател. Налага се поне от а, морална гледна точка, защото никак не ми харесва да ми приписват а, а, прег... разговори и преговори по коридорите с гърба на докладчите в Сянка. Знаете, че, че беше много труден този период. Всички работехме много усилено по реформата на ОСП. С колегата Лаура Волта справи всичко възможно, за да намерим някакъв график, който ни позволи да работим паралелно с по двата доклада. Така че никак не е любезно, бих казал дори, да се твърди, че са водили преговори е, в коларите. Е, Опитвам се да направя, да намеря възможно най-доброто равновесие между това, което иска и предлага ГУЕ и социалистите и демократите и ЕДНП. Не е лесно, прави всичко възможно, за да предложа възможно най-добре балансираните проекто изменения. Разбирам, че е, разочарованието ви на този етап все още сме е, на етапа на преговорите, не сме взели никакви решения. В момента всичко подлежи на обсъждане, без да взема никаквито и било, било решение, така че моля малко повече уважение се появи към работата работа и начинът по който работим в парламента. Благодаря ви. Благодаря за това уточнение бих искал да ви припомня само, че до крайния срок за внасяне на изменения е на 4 ноември 2020 година, тъй като се предвижда, поне за сега, доклада да се гласува на съданието на нашата комисия на 16 ноември. Благодаря ви. Продължаваме с точка 6 от дневния ред. Докладът относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност. Докладчик е Лара Волтерс. И с това и давам думата отново с молбата да се изкажете възможно най-лаконично. Заповядайте. Благодаря, Сергей. Ще се опитам да бъда много сбита. Не знам дали ще се впиша в минута и половина, но да видим по доклада за корпоративната надежност. 818 изменения бяха внесени включително и от мен самата за доточняване на текста, особено по отношение на стратегиите на корпора... за надлежна проверка и отговорността. Различни бяха подходите на докладчици в сянка. Разбира се, не ми се стори, че заседанието с докладчиците в сянка беше ползотворно и своевременно. Мисля, че е настъпил момента да започнем да водим преговори, защото с пълно право предприятията изискват от нас нас правна сигурност и равнопоставеност, а пък държавите членки започват да въвеждат собствени режими за надлежна проверка. По въпроса за надлеж... стратегиите за надлежна проверка, струва ми се, че трябва да се въведе задължение за дружествата да спазват по човешките права, екологичните стандарти и трудовите стандарти. За НП обаче дъжда проверка трябва да е не крайен резултат, а средство за постигане на резултата. По приложното поле всички сме съгласни, че и неевропейските е, предприятия би следвало да се включат по пропорционалността. Е, подходът ни не са по-различни. Аз е, съм възприела подходът на ОИСР и обхващам всички предприятия, но някои смятат, че МСП трябва напълно да бъдат изключени аз смятам, че е възможно да се изключат микропредприятията, но ако изключим МСП, това ще има своите последици и по отношение на принципа на пропорционалността, тъй като към момента се предвижда възможността като предприятие, след като сте направили оценка на задлежна проверка, да стигнете до извода, че няма никакъв установен риск и да се публикува изявление в този смисъл. По въпроса за риска и въздействието един колега предлага да има изключение изчерпателно приложение. Гледам, въз... ще се опитам да гледам това възможности, но се опасявам, ако се включи такова приложение, цялата надежда по века да се превърне само в отбелязване на котики в формуляра. В други смята, че трябва да се разкаже само първата верига, първият етап на веригата на доставка, което обаче според мен много значително ще намали възможността на нашия режим за надежда проверка да се справи с проблемите, които, искаме да се справим, т.е. с рисковете които за нас са най-важни. Разбирам, че изискванията за надежда века трябва да са практически и пропорционални. С удоволствие ще възприема предложенията ви в това отношение, включително и по отношение на определението за контрол. Очакват ни още много важни теми, които да обсъдим, като, например, интересите на заинтересованите страни, правната отговорност, всичко това са много важни въпроси и с удоволствие ще чу, ще чу от колегите, когато си в сянка, как смятат, че можем да възприемем всички тези елементи. Благодаря ви. Разбира се, като докладчик няма как да изискам от вас да се изкажете в рамките минути и половина като такъв, но за докладчиците в сянка, моля ви да се придържате към изискването за изказване в рамките на минути и половина. Започваме с Аксел Фос от НДП. Надявам се да е свързан. Аксел, имате думата за минути и половина. Много благодаря, Сергей. Действително свързан съм. Най-напред бих искал най-сърдечно да благодаря за спитаното изказване на докладчика. Много ми харесва, че в крайна сметка не искаме да определим само водещ принцип и задължение, но ако ще има задължение, трябва да има и конкретни и насоки, конкретни показатели, в основа на които да могат да се ориентират предприятията. Смятам, че трябва да преразгледаме малко повече понята, които използваме. Не е достатъчно да заявим с какво предприятие би трябвало да допринесат, а да погледнем до каква степен да получават подкрепа в това отношение, било то от държавите членки, от НПО или чрез някакви етикети и лейбъли или по друга форма за да имат подкрепа за изпълняване на тези нови задължения. Трябва също така цялото начинание да се основава на оценка на риска, а имам опасност, че и се опасявам, извинете, че има опасност да се случим прекалено много върху веригите на доставка извън Европейския съюз. За съжаление, времето ми изтича. Много още имам какво да кажа, но времето ми изтича, така че ще спра до тук. Благодаря ви. Много благодаря, Аксел. Благодаря ти, че се вписа в дена от време за изказване. Благодаря за коментарите. От името на Renew думата има Паскал Дюрон. Паскал, отново имате думата. Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, че много а, говорих този следобед, така че ще се опитам този да бъде особено лаконичен. Ще повторя това, което вече казах на Лара, на Лара Волтерс и не за наседанието на докладчите в Сянка, което а, до голяма степен съвпада на това, което казахме вече по в дебата за по предишния доклад до голяма степен имаме един души по желанието ни да се наложи задължение за надлежна проверка и бихме искали да се въведат еднакви стандарти за всички, да не се стигне до нелоялна конкуренция между тези, които спазват и тези, които не спазват изискванията. Някой каза, че аудитът и цялата рамка ще е трудно приложима. Фактът Фактът е обаче, че ако не успеем да изготвим хармонизирани стандарти, Европейския съюз няма да е истинско пространство на върховенството на закона, ще бъде по-скоро джунгла, в която да да има право най силнията никой от нас не иска това. Така че още веднъж благодаря на Лара Волтерс и от името на Renew се надявам, че ще успеем да намерим подходящото равновесие между това, което трябва да успеем да наложим като режим и конкретните мерки за прилагане на режима. Не е лесно да се намери това равновесие, не съм убеден, че ще успеем. Thank you so much. Много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 on a tort d'ajouter un troisième objectif qui est de respecter la bonne gouvernance, c'est-à-dire, je simplifie. <laughs> борбата с корупцията. Трябва да бъде третирано отделно този въпрос и по-специално защо? Защото смятам, че основен риска то е да загубим някои пазари по този начин, заради конкуренти, които няма да бъдат толкова бдителни за доброто управление. Така че, според мен, трябва да се внимава. А, още нещо, с което не съм съгласен. А, онази верига от ценности е изключително важна, когато тя може да бъде контролирана. Има задължения, които би трябвало да ангажират отговорността и нямаме необходимата възможност да оперираме. И на трето място идеята за насрещна страна. Трябва да бъдат включени и акционерите, и синдикатите, според мен, но и местната общност, различните автохтонни общности, ми изглежда прекалено голямо ограничение и това ще сложи наистина в неблагоприятна ситуация нашите дружества. Това е. Thanks for your remarks. Um... Благодаря. Хейди Хаутала от Зелените за минута и половина. натиснете бутона. Мис you have the floor. Press the button. Заповядайте, госпожо Халтова, имате думата. Мис Госпожо Халтова, чувате ли ни? Дали сте онлайн? Моля, натиснете бутона. If this doesn't work, uh, let's... Uh... Не става. Няма да я забравим, но ще имаме към следващия оратор от Егре. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина, огромния брой изменения показва колко е важен този доклад. Благодаря на госпожа докладчика. Благодаря и за добрата работа на докладчиците в Сянка. Но аз също трябва да кажа, че не съм съгласен с обхвата. Трябва да се гарантира, че не се показват основните права. Необходимо е да мислим за цялата верига на стойности, която се контролира. Да се работи и срещу предприятията, които погазват човешки права отвъд територията на Европейския съюз. Същевременно не бива да се мисли само за големите предприятия. Трябва да се мисли и за малките и за средните предприятия. Това наистина в момента е важно, но ние не можем да натоварваме нашите предприятия в този толкова тежък момент с допълнителни задължения. Освен това, ако го направим, нека тогава да натоварим по същия начин и неправителствените организации, особено тези от тях, които използват европейски фондове, защото те се държат като големи дружества, същевременно харчат парите на европейците. Ние трябва да помислим и за механизъм, който е въвежда задължения спрямо дружествата извън Европейския съюз, които работят на територията на Европейския съюз. В противен случай ние вредим на собствените си дружества. Нека да създадем норми, които са лесни, които са разбираеми, за да може всички дружества, синдикати да ги познават добре и да ги прилагат. Благодаря. Thank you so much, colleague. And... Благодаря, колега. Отново Хайди Халтова, ако е онлайн. Хайде, заповядай. Не те виждаме. Обримана от боя. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата за работата. Титанични условия, усилия наистина положи. Важно е да организираме такива срещи, да имаме дискусии политически. Последните дни точно такива текат. Що се е до средствата? Трябва много да се внимава, Надявам се се стигне до ясно съгласие и да се подкрепят компромисите. Първо трябва да внимаваме за дистинцията между задълженията за средства и задълженията а, за постижения. Всичко зависи от това за какво става дума. Примерно има задължение да се публикува доклад, но няма задължение да се постигнат и резултати. Така че трябва да се направи разлика между резултати след това, отново при тази бдителност, става дума за цялата верига за на доставките. Ще е много лесно многонационалните дружества да разделят отговорността в своята верига. И основното тук е идеята за гражданската отговорност. Миналата седмица се гласува един доклад за обезлесяването на Комисията по околна среда – точно за такава отговорност, гражданската отговорност на всички ни. И има такъв апел за отговорност, поемане на отговорност. Затова подкрепяме предложението на комисията, което ще доведе до избягване на фрагментирането на пазара и ще разобеди дружествата, ще ги направи по-отговорно. Последният пример е Актелис. Миналата седмица се оказва, че те много замърсяват. Във Франция ги има също. И макар, че законодателството е недостатъчно, би трябвало да направим нещо повече. Thank you very much. Много ви благодаря. Хайде Халтова не я виждам, нито я чувам, така че продължаваме без нея. В случай, че господин Ланги като заместник председател на Инта е тук. Господин Ланги има думата. not connected. Is Mr. Lange online? Дали е онлайн? Не, не е свързан. No, it's not connected. Не е свързан. Okay, uh, in, in which case I uh, ask the same question regarding our colleague Rafael Glucksmann from the... Колегата Глюксман от Друа, той е докладчик за неговата комисия. Господин Глюксман. No, no, not connected. Не е свързан. Okay. Uh, well, we um, asked for... Добре. Връщаме се на списъка. Членове, които участват и в този списък. Само секунда. Още е Тимо Волкен а преди Тимо Волкен, представител на независимите, господин Кула Кузич, който няколко пъти взима думата. Заповядайте. Имате една минута. Благодаря ви, председателя, уважаеми колеги. Може би това е една последна възможност да използваме този доклад, който се занимава с корпоративната отговорност, отговорността да бъде поставена пред фармацевтичните дружества, когато говорим за вредните последствия от вакцинациите. Намираме се в абсурдна ситуация. Гражданите плащат за вакцини и ако по някакъв начин или умрат, или нещо друго, трябва да съдат държавата – и да си платят сами, ако осъдят държавата, защото парите са на дънакоплатеца. Немислимо е това. Фармацевтичните дружества печелят огромни средства и те са тези, които трябва да носят пряка отговорност за цялото зловредно влияние на ваксините. И този доклад е една отлична възможност. Преди да почнем да вакцинираме милиони, което ще стане скоро, е, ето това точно трябва да бъде направено и ние трябва да поемем отговорността. Благодаря ви. Тимо Волкен. Тимо, you have the floor. Yeah, thank you very much, uh, Chair. Thank you. Благодаря. Благодаря на Лара за доклада. Съвсем накратко. Не обсъждаме някаква благотворителна дейност. Не, носим отговорност правата на човека не спират на границата на Европейския съюз. И поради тази причина искам да подчертая, че не може да сме се насочили само към веригите на доставките извън Съюза. Трябва да вземем пред тези, предвид тези, които са в рамките на Съюза. Не виждам някакво дублиране тук. Нека се съсредоточим върху тези вериги на доставки и вътре в Съюза и извън него. И още нещо. Не виждам таймера, но съм сигурен, че ми имам време. Намираме се в климатична криза. Големите дружества а, са големите емитенти а, или замърсители. Трябва да се включи климата. Не може да постигнем целта си да станем климатично неутрални а, до 20-та година без да принудим дружествата също да работят за постигане на тази цел. Това е важно и за устойчивото управление. Надявам се колегите да ни подкрепят. ние подкрепихме обезлесяването в пленарната зала. Надявам се доклада да бъде много прогресивен. Thank you for your important and concise. Благодаря за това, че бе толкова кратък. Следващия депутат, който е и последен при мен, е Марито Сан. Една минута. И след това комисията. Благодаря ти, Сергей. Благодаря на всички колеги, които работят по тази тема, както по предишните теми. И отново тук бих искала да кажа няколко думи за въпросите, които вече, вече бяха повдигнати от Тимо. Става дума за CO2 и микропластиката, наночастиците, фините частици. Трябва да работим наистина по носене на отговорност. И в този доклад Европейска комисията по околна среда няма становище тук, затова ние в, Друат, в извинете, Юри трябва да се самосезираме по този въпрос един вид, ако искаме да опазим а, света, но и здравето на всички граждани на планетата. Thank you so much. Wow, that's... Много благодаря. Много беше бързо, наистина. Сега представителя на комисията. Сповядайте. За минути и половина. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, we can. Please press the speak button. Трябва да натиснете бутона. My connection is not... Връзката ми не е идеална. Надявам се сега да работи. Само да кажа, че много се радваме, че парламент работи така добре по тази тема и съвсем накратко за първите резултати от публичните консултации за плана за действие за устойчиво финансиране – има голяма публична подкрепа за задължителен такъв инструмент за анализ, diligence. Трябва да бъдат включени всички дружества, включено малките и средни предприятия. Много изменения има, които укрепват екологичната част и смятаме, че това е много важно. Също и факта, че това трябва да е свързано за съжаление, звука се губи, което влияе на качеството на превода. Също и отговорността, която е много важна. Благодаря. Thanks so much. Um... Благодаря за становището от името на Европейската комисия. И така приключваме дискусията. Искам да ви припомня, че крайният срок за подаване на компромисни изменения е 20 ноември и се очаква гласуване на 2-3 декември. И така стигаме до последната точка от дневния ред днес. Това е правото на инициатива на Европейския парламент, обмен на становища с докладчика Дюран и докладчиците в Сянка. Давам думата отново на Паскал Дюран който се пита защо толкова често му даваме думата, защото много работиш, Паскал. Заповядай. Много мило, господин председателю. Имам чувство, че всички ми завиждат понякога са това. И така, сега променяме напълно темата. И това е една тема между Юри и Авко. И трябва да излезем със становище което е много интересно. Темата е много голяма за нашия парламент, а това е правото на инициатива, законодателна инициатива. Всички знаете, от години ние се опитваме да, ре, да направим ам, реглаж един вид на системата Европейската комисия, както знаете, има право на инициатива, но всъщност съвета също има, тъй като той има способността по 68 член от договора да дава стратегическа ориентация и програми на комисията. И ние обаче нямаме никаква възможност нито да действаме по същия начин, нито пък имаме възможност посредством договора да да дадем някакви указания на Европейската комисия. Доклада по собствена инициатива всъщност е и законодателен и Имаме право само да задаваме въпроси и да ни се отговаря. А не е нормално това положение. И за това становището за доклада АВКО цели да предложи точно в рамките на една нова рамка и ново междуинституционално, извинете, споразумение да получим такова право на инициатива. И тук приключвам Правото на инициатива трябва да бъде ясно записано. Имаме законодателни инициативи, които са свързани с компетентности на Съюза и би било добре да можем да работим. Така че ще трябва и ние самите да работим и да подобрим качеството на собствените си доклади и законодателни това са нещата. Това е първи обмен на становища и сега с удоволствие ще ви слушам. Надявам се всички да се изкажете. Много ви благодаря. Thank you very much. Uh... Благодаря. Имаме докладчици в сянка, които биха искали да вземат отношение, но тъй като времето ни изтича, ще ви помоля само по една минута. Колегата Вайсман, ННП. Я, либе, Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, скъпи колега Тюран, благодаря ви, че толкова рано ни давате тази възможност за първоначално обмен на мнения. Смятам, че трябва да насърчаваме правото на на инициатива на Европейския парламент и смятам, че като цяло всички споделяме това виждане, но както често се случва, дяволът е в подробностите и тук бих искала да спомена на, на три важни въпроса. На първо място, как точно ще осъществим желанието ни за повече законодателна инициатива. Знаете, ще бъдем, знаем всички, че ще бъде много трудно да се достигне до промяна на договорите. Може би ще е по-лесно да се преразгледа между социалното споразумение между парламента, комисията и съвета. На второ място, ако настояваме за повече инициатива от наша страна, се очаква също да направи съвета. Въпросът, който остава е каква е ролята на Европейската комисия и дали трябва да запази тя тя правото си на законодателна инициатива. И третия въпрос, който си задавам е дали преди си най-напред би трябвало малко повече да изискаме и и а, да използваме повече член 255 от а, и за 225, който ни дава възможност за непряка възможност за на инициатива. Може би това е интересен подход. Очаквам с нетърпение по нататъчно да ни съвместна работа. Благодаря ви. Thank you, uh, Благодаря. Uh, много важни съображения наистина. Заповядайте. Едва ли при бъдещата конференция за бъдещето на Европа ще се говори за правото на инициатива на Европейския парламент. Не се разбира добре функционирането на нашите институции на европейско ниво правото на инициатива е запазено почти изцяло за Европейската комисия. Много е важно обаче тази тема да се обсъди на бъдещата конференция за бъдещето на Европа. Европейският парламент е единствената пряко избрана институция в крайна сметка – освен това имаме десетото рамково споразумение между комисията и парламента. Това може да се използва като инструмент за бърза промяна. Това беше част и от изказването на комисията през юли 2019 година в пленарна зала. По-доброто законотворчество е много важно. Трябва да мислим до каква степен между институционалното споразумение за по-добро законотворчество трябва да се преразгледа именно в контекста на право на инициатива на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ти, Тимо. Следващия ни докладчик Сянка, Жил Любретон, иде. Заповядайте. Благодаря на господин Дюран, че ни дава повод за размисъл. Проблемът за правото на инициатива е доста общ, защото сега комисията има това право а ние сме един от трите органа, които нямат такова право. Така че доста може да се помисли и тук. Трябва да се даде и право на инициатива на съвета, разбира се, и след това можем ли да говорим за такова право на Европейския парламент при условие, че се наложат ограничения, за да не се стигне до намеса в области, които не засягат Европейския съюз, но трябва да се помисли наистина. Благодаря ви. Мари Дюса, Зелени, заповядайте една минута. Благодаря, господин председател. Това е много важна тема въпроса за правото на законодателна инициатива на Европейския парламент. Може да се говори изобщо и за функционирането на европейските институции и за дебата за бъдещето на Европа. Трябва да има повече демокрация в Европейския съюз, повече правомощия на гражданите и гражданките. Тази инициатива се вписва в същия контекст. Ние имаме нужда от бързи и конкретни отговори на въпросите, които формулираме. Чрез едно такова право ние можем да покажем на гражданите какво правим. Благодаря. Благодаря. Не виждам докладчика в сянка от ЕКР е в списъка. Колегата Обри от името на Гуа има думата. Благодаря. Ние сме наистина една от най-големите демокрации в света. Ние в тази зала сме избрани от европейските граждани, и нямаме право да предлагаме законодателни текстове. Според мен това е лишено от всякакъв смисъл. И по време на миналите избори беше трудно да се обясни, че ние нямаме такова право и реагираме на предложеното от комисията заради един член 294, който гласи, че комисията прави законодателни предложения и ги представя пред съвета и парламента. А ние нямаме такава инициатива. Това показва необходимостта от промяна в европейските договори защото гражданите и гражданките започват да обръщат все по-малко внимание, те губят интерес, губят доверие в европейските институции. Следователно, ние трябва радикално да променим начина си на работа в името на демокрацията. Благодаря на колегата Обри, последният в списъка. Заповядайте. Благодаря ви. Много е важна тази тема. Аз съм напълно съгласен с госпожа Обри. Имаме институциите на комисията, съвета и парламента. В повечето държави парламентът е този, който има законодателна инициатива. Но тук нещата са изкривени и в момента няма разделение на това правомощие. Комисията и съвета представляват до голяма степен управляващите партии държавите членки, докато ние сме избрани. Парламентът съдържа и много от членовете на опозициите. Следователно трябва да има право на инициатива. Благодаря ви много, колеги. С това приключваме работа по тази точка и заседанието за днес. Много благодаря за конструктивната и много дисциплинирана дискусия. Почти свършихме на време. Ще продължим работа утре. Желая ви хубав ден, пазете здравето си. And thank you to the Благодаря, разбира се, и на преводачите, които ни помагаха.